So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen. Моля всички колеги да вземат местата си, за да, за да можем да започнем. Пред нас е програмата. Тя е доста пълна. И след това ще има и конференция на пред, председателите с председателски съвет и за това ще започнем в 15.45 и ще изслушаме колегата Вилмърт. И искам да имаме достатъчно време, за да обсъдим този доклад. Моля всички да бъдат точни. След това ще гласуваме за този... Ще гласуваме и след това ще имаме време за да обсъдим доклада на колегата Вилмърт е, на 26 март от 14.30 до 17.30 часа ще имаме среща. Ще имаме и обсъждане с националните парламенти. Моля, възможно най-много колеги да присъстват на това заседание. А, утре между 15 и 15 и 16 и 30 ще имаме група посетители. Господин Сири Бовие е довел 18 а, член на делегация от Естония. А на 21 март от 11.30 госпожа Окуни е поканила група посетители. Искам да ги поздравим също така възможно най-многочислен състав. А, предстои ни трилогът. Господин Петър Лизе е докладчик. А, темата е Stop the Clock. Успяхме да постигнем съгласие с съвета и на 26 март ще гласуваме резултатите. А през април в пленарната зала ще гласуваме окончателно. Радвам се, че успяхме да постигнем съгласие за този важен доклад и за този важен законодателен акт. Имаме протоколите от 28-29 ноември, 18-19 февруари и 28 февруари 2013 година. А, по точка 4 от дневния ред можем да започнем веднага. Вие сте поканени на заседанието на комисията, Маргарета. Заповядайте. Сега преминаваме към точка четвърта, регламентът за медицинските изделия. Знам, че ще има много изказвания. Давам за 5 минути думата на докладчика и след това всеки ще има по две минути за изказване, защото има много желаящи да кажат нещо. Имаме на разположение само два часа и половина за всички точки от дневния ред до обяд. А, искаме да дадем думата и на комисията. Така че като начало давам думата на колегата Рот Берент и междувременно ще събираме списък на желащите да се изкажат. Заповядайте, госпожо Рот Берент. Много благодаря. Аз изготвих досието на английски, тъй като с колегата ми Никола също първо го правихме на френски, после на английски, затова тази сутрин ще говоря на английски. А, като си припомням друг път да не го правя на заседание на комисията. А, така, Матия, позволи ми за 5 минути съвсем стегнато да се изкажа. Искам да ви кажа а, за това, което сметам за моята част от законодателството. Петър Лиза ще говори после за инвитро. знаем, че законодателството е важно. А, предложението на комисията е добра изходна база, но можем да го подобрим. Мисля, че а, когато е изготвила своето предложение, комисията а, не е разполагала с а, такава ясна информация, която вече имаме и за това се надявам, че нашите предложения за изменения ще бъдат прияти и както в, тук в комисията, така и от Европейската комисия. Струва мисъл обаче, че няма логика в структурирането на текста. Проследявам самия текст като структура, за да улесня вашето разбиране на текста, но накрая ще ви кажа как според мен трябва да се структурира той. Започваме с втора глава за използването на изделията за еднократна употреба. За сега имаме дефиниция за а, еднократна употреба и след това имаме преработка на такива изделия. Това като само по себе си не е логично, защото ако има нещо, което е, а, е за еднократно ползване, това значи, че се използва веднъж за един пациент по време на а, една а, процедура за лечение. Аз а, малко а, а, съм наблегнала на нещата, а, влизам вътре в кухнята на болницата и искам да използвам една по-добра дефиниция. Всичко, което не е еднократна употреба, ще бъде за а, многократна употреба. Комисията а, разглежда а, и въпроса за производството и отговорността на производителя, но все пак а, между нас трябва да си изясним как, че а, това да се смята, че ако нещо е за еднократна употреба, наистина е за еднократна. Примерно една камера, с която се проверява а, сърцето на пациента, а, самата проверка трябва един час. А, а, а камерата струва хиляди евро. Въпреки това трябва да сме сигурни, че няма да се използва на друг пациент. Трябва да направим така, че да не се допуска възможност за зараза с вътрешноболнични забо... инфекциозни заболявания или други. А после трябва да видим как излизат а, па, на пазара тези продукти и какво е необходимо за тази цел. Комисията започва добре, започва в четвърта и шеста глава, говори за нотифицираните органи. Но а, все още а, без да е решено точно какви задачи ще имат те. А, поглеждаме ситуацията с таксите. Не може да се допусне а, конкуренция в таксите вътре в Европейския съюз между различните нотифицирани органи и а, трябва да имаме система за таксуване, която да е единна а, има система, която се предава от комисията, но според мен тя трябва да е по-изчистена, строга и единна. Няма и яснота за това какво се прави от нотифицираните органи по отношение на различните класове, класове а, изделия за различните класове от 1, 2, 3 и 4. И те трябва да имат вътрешен капацитет да ги оценяват. Това според мен е а, грешно, трябва да се изисква а, наличието на такъв персонал, който е квалифициран за тези оценки. Иначе не виждам по какъв начин а, нотифицирания орган трябва да търси външни специалисти. А, мисля, че трябва да се разгледат в тези случаи а, договорите, които ще се сключват в тях а, прозрачно и, и ясно да се посочи задачата, за което се наема лицето, да има най-висока квалификация квалификация да се покаже, посочи, е, че това е нотифициран орган или ако е външно привлечен специалист, това също да е прозрачно и да се вижда. Под е, наемането също трябва да е много ясно, за да се гарантира най-доброто качество на оценката. По пета глава, 5.1, ми 7 а, се дава класификацията в момента. В момента са заложени 4 класа. А, а, А1, а, 2А, 2Б и 3. Аз не съм съгласна с някои текстове, особено за хвърлянето на някои медицински изделия от втори клас трети, особено с членове 19, 20, 21 според мен 20 <clears throat> е, Изтече ли ми времето? Е едно изречение. Най-важната част е системата за оценка на медицинските изделия. Значи, това е много важна, важен закон. Не може така да ми давате само 5 минути. Необходимо е да се прави оценка за съответствие като предварително а, като един вид предварителен на разрешителен режим за пускане на а, пазара. В момента комисията не предвижда такава, такъв а, предварителен разрешителен а, режим, но има много сложни последващи стъпки, т.е. явно не са убедени, е, че системата за разрешаване е важна. И на, накрая ще направя едно обобщение, макар че вече нямам време, как може толкова кратко време да ми давате. Ще започна с класификацията, после с предварителното а, а, разрешаване, след това за еднократната употреба, за преработвата, за да и а, вътрешния научен капацитет на нотифицираните а, а, органи и също така да има повече данни за клиничните изпитвания. За Матия се извинява по-бързо от това, не мога да говоря и, и не е необходимо така се претупват такива важни актове. Благодаря, че се а, придържахте към петте минути въведение в материята от страна на докладчика. Сега давам думата на докладчетите в Сянка. Знам, че е голямо това досие, но днес дневният ред малко се разбърка и имаме почти час по-малко на разположение. Давам сега думата на госпожа Гинес. Имате две минути. Благодаря, господин председател, съболезнования за докладчика, защото действително темата е много тежка, много сложна. И много, много технически, много плътна информация има в такъв смисъл. Някои от е, ключовите моменти. Смятам, че трябва да имаме възможност да доразширим дебата, поне в отговорите си. Идеята за системата за е, разрешителни преди извеждането на пазара на продуктите. Аз съм убедена, че трябва да има такава система, но трябва да знаем как ще работи тя не съм а, сигурна, че трябва да се откажем от идеята да има последващ контрол на пазара, след като излязат изделията на пазара. А, мисля, че това е един ключов момент, в който вие се отклонявате от предложението на комисията и трябва да го обсъдим. Други е, моменти идеята за еднократна отреба и, допълнителната или последваща обработка, действително трябва да разберем какво си има предвид е, в английския текст. Ние се опитаме да постигнем е, нещо с много ограничени ресурси и целта е тук да се преразгледа едно законодател, един законодателен текст. Страните членки имат съответните отговорности, но съответните власти не смятам, че имат и правомощията и опита да извършват подобен контрол. И именно тук е въпроса. Нека да видим кои са е, компетентните власти и нотифицираният орган, защото това са двата елемента, които осигуряват сигурността за пациентите и за индустрията. Така че нотифицираният орган трябва да бъде подсилен те трябва да бъдат експерти в областта, по която се произнасят. И, господин председател, ние трябва да сме наясно дали те всъщност имат, имат съответните власти опита да извършват последващ контрол. И трябва да се направи така, че да има експерти в такъв смисъл според мен има желание от всички да се подобри текста и това е много важно. Графикът, е, така, срокът в който ще влезе в действие тази директива е 4-5 години и мисля, че един ключов момент, който трябва да разгледаме е да възстановим доверието на потребителите и пациентите в системата, да осигурим сигурност и да е, разгледаме процедурата по извеждане на продуктите на пазара основни, действително докладчика очерта основни моменти, които трябва да помислим и е, комисията съответно да е, дискутира с нас. Благодаря. Холгер Кламе, Мишел Девези, госпожа Кодакис, е, Дасуса, Естрела, Петър Лизе и господин Росбах. Госпожа Шнелхарт. Хот Шнелхарт. Господин Холга Крама, заповядайте. Благодаря. Мога само да повторя още веднъж, че е невъзможно в толкова сложно досие да се вмести човек в 5 минути. Госпожа Бернт се справи чудесно. И трябва човек изключително много да внимава за какво се говори. Защото в крайна сметка ние говорим за регулаторен механизъм и когато а, говорим за медицински изделия, много е важно кой за какво говори и много трудно да се а, обобщи. А, аз ще се спра на моите приоритети. Подкрепям почти всичко казано от докладчика, казаното за необходимостта от дефиниция. Смятам, че е абсолютно необходимо да се избегне конкуренция между нотифицираните органи, т.е. да се избира органът, който а, се движи по най-малкото съпротивление. И смятам обаче, че предложението на комисията е, представлява доста голяма основа, доста добра основа. Всяко решение за централизиране на вземането на решението трябва да бъде добре обмислено, защото имаме опит с централизирането. Например, в Америка има такъв централизиран орган, който не можа да предотврати скандала с а, имплантите на тазобедрени стави, така че централизацията не води автоматично до по-висока сигурност на продуктите, а по-скоро трябва да обърнем внимание как да укрепим, да повишим а, сигурността и компетентността на нотифицираните органи. А, трябва ли някои от тях да се специализират в определени области, например в областта на най-високия клас, трети на медицинските изделия, онези изделия, които се имплантират в човешкото тяло, защото смятам, че а, е абсолютно недостатъчно да се сложи един печат под документацията на производителите, особено когато говорим за този клас 3 и трябва да бъдат предприяти и тестове на съответните продукти, така както тестваме автомобили преди да бъдат пуснати те на пазара, за да решим дали да бъде пуснат или не, трябва и при медицинските изделия с висок риск да бъдат предприяти такива тестове. Естествено, че трябва един пластир да подлежи на различна процедура от а, един пейсмейкър, например. Но за специални продукти трябва да има специални изисквания и нотифицираните органи трябва да се придържат към тях. И не знам дали един разрешителен режим преди пускането на пазара ще ни бъде от полза. А, по-скоро, както казаха колегите ми, трябва да наблюдаваме пазара. Например, дали има нови продукти, които а, преди това не са били на пазара и ще можем да реагираме бързо, както например с, с продукти, които до сега не са били идентифицирани. Благодаря. Господин Карамер. Госпожа Алкен. Съжалявам, нашия докладчик не е тук, така че ще се изкажа от негово име. Първо, благодарности за докладчикът. Доколкото можех да чуя изказването, ние сме съгласни с всичко отказаното. И сега ще цитирам нашия докладчик в Сянка. За нас е важно медицинските изделия от третия клас за тях да има разрешителен режим в фазата преди извеждането им на пазара, за да се избегнат скандалите с френската фирма за градни импланти. Например, мога да цитирам и такива проблеми в Дания и така нататък. Е, за оценката искаме прозрачност, без... никой не крие това. Разрешителният режим трябва да протича плавно, за да няма и злоупотреби и неправомерно отношение. Трябва да сме сигурни, че е имало съответните мерки за контрол и обществеността естествено трябва да може да има достъп до данните винаги повтаряме на съответните индустрия, че след като могат да излязат с обобщителни изявления, това значи, че могат да предоставят и данните, на базата на които правят тези обобщения. В края на кращата те са ползвали тези данни, за да излязат с съответната информация. Също е, настояваме да има изследване за токсичността на е, имплантите. Също е, знаете темата за веществата, които нарушават ендокринната система – трябва да е, обърнем вниманието и на този въпрос. И всъщност даже не е нужно да казваме вещества, които нарушават еднокринната система, достатъчно е да кажем хормони, които вредат. Така че е, тези вещества също трябва да бъдат подложени на контрол. Благодаря, господин председател. Because... Следващия е оратор Ана Росбах след нея, госпожа Яна Кодакис. Так, формат. Jeg vil tale på, dansk for en gang skyld, og det gør jeg for kollega Jana Kodakis. Благодаря. Аз е, ще говоря на датски от името на Яна Кодакис. Комисията направи това предложение в правилния момент видяхме редица скандали с тазобедрени импланти, гръдни импланти, но проблемът, с който сме конфронтирани в момента е, че сме загубили доверието на населението и за това трябва да се борим за а, възстановяването на това доверие. И за това е изключително важно да се приеме законодателството, защото интересът на пациентите е в центъра на нашия интерес. И трябва да се получим от грешките си от миналото. Трябва да засилим контролните механизми и трябва да правим повече инспекции а, без предупреждение. За това е много важна системата на нотифицираните органи. Това трябва да бъдат хората, които да притежават компетентността, да дават разрешение и да одобряват продукти като импланти, например, или пейсмейкери. Както казах, сигурността на пациентите е от първостепенна важност за нас. По отношение на многократната употреба на медицински изделия, тук е много важно да бъде ясно кой носи отговорност. И за това предложението на комисията трябва да бъде малко по-добре формулирано. Трябва да е ясно колко пъти ще могат да бъдат е, употребявани е, изделия и е много важно да има проследимост на медицинските изделия. По този начин ще могат да се изтеглят от пазара съответните продукти, след като се установи къде в браншата са използвани и къде има проблем. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор Едит Естрела. Благодаря. Първо искам да благодаря на Дагмар. Тя свърши отлична работа. Смятам и Смятам също, че дебатът, който провеждаме тук е отличен. Направихме едно много добро изслушване. Аз съм докладчик от Комисията за заетост и социални въпроси. И естествено ще се спра именно на проблема за сигурността. Сигурността на работещите в индустрията и на потребителите на изделията. Защото е, тези устройства се използват в болници, но, например, се използват и в е, затворите. И е, съответно професионалистите, които работят с тях, поемат съответни рискове за своето здраве, освен пациентите. Тези рискове засягат включително и персонала, който се занимава с почистване, с пране на белето от болниците и така нататък. Това са изключително важни неща. Целта е да имаме е, сигурни медицински изделия и работата на съответния персонал да е достатъчно безопасна. Докладът е, очертава и други теми. Тоест, е, начина да се борави с е, подобни продукти в болнична обстановка. ние настояваме медицинските изделия да гарантират възможно най-безопасни условия на работа. Сега има думата господин Петър Лизе. Благодаря, дами и господа. Това е действително сложна тема и аз благодаря много на Дагмар Рот Берент. Много е трудно да се изложи в 7 минути и смятам, че трябва да обсъждаме още доста дълго и продължително тази тема виждам пряка връзка между двете предложения за медицинските изделия, за медицинските изделия на, за инвитро. Съгласна съм с всички предложения за разместване на различните глави от текста и благодаря също така на Мерит Магинес, нашия докладчик от НП все още не сме убедени и искаме да се убедим, че действително ни трябва режим на а, разрешение от страна на а, държавни органи на, на властите. А, има идеи една част от продуктите, които сега са в а, втори клас, на сигурност да преминат в а, трети клас. А, разбира се, че искаме да знаем дали това ще проработи в действителност и дали, дали ще постигнем подобрение. А, в а, областта на лекарствата има разрешителен режим и това не предотвратява скандалите. А, Последният такъв скандал беше свързан с противозачатъчни медикаменти и това са скандали, които а, станаха възможни или бяха допуснати въпреки разрешителния режим на държавата. Така че смятам, че можем принципно да се придържим към структурата на текста, предложен от комисията. А, аз ще се спра на предложението за инвитро диагностиката. Скандал с гръдните импланти беше не по причина на предварителния контрол, а заради това, че нямаше проследяване на пазара. И за това са важни действителните тестове за приложение, т.е. трябва да има последващ контрол и трябва самият продукт да бъде проверен, а не само документацията му. И смятам, че това е много важна точка, т.е. проследимостта на цялата варига и трябва ние да се съгласим с комисията. Благодаря на Петър Лизе. Сега има думата колегата Айна Суза. Добре, Eh, eu queria também ehm, eh, saudar. Благодаря. Искам да поздравя също и аз Дагмар. Тя организира работата ни по отличен начин. На 28 февруари имахме една среща и изслушване. Искам да засегна няколко неща. Първо, сигурността на пациентите. Това е тема от изключителна важност за нас. Тя, освен това, не противоречи на идеята да търсим е, иновации, а напротив, е, в законодателството трябва да се съдържат гаранции за сигурност, а също така и възможност за налагане на контрол по отношение на сигурността за използването на медицински изделия. Много важен аспект това отношение и контрола след извеждането на пазара на тези изделия. В предложението на комисията се съдържат е, елементи и предложения за система за класи... класифициране. Мисля, че това предложение трябва да бъде доразработено и да стане малко по-вътрешно последователно. Е, също така трябва да се осведоми общественото мнение за наличните е, медицински изделия – не бива да забравяме и въпроса за прозрачността. Обществото а, и здравни, работещите в здравната сфера трябва да имат а, възможност а, да консултират а, данни, които могат да им дадат а, възможност да се осведомяват за съответните медицински изделия. Особено за безопасната им употреба. Смятам, че не е направен достатъчен преглед на съответната литература. Необходими са ни много по-прецизни данни относно това, кои изделия се представят добре, кои не и така нататък. Това е. Благодаря ви, господин председател. Е, е благодаря още веднъж да напомня, че имате две минути на разположение за изказване. Господин Шненхарт, благодаря на госпожа Родберент. Това ще бъде добър доклад на важна тема. Искам да подкрепя и и Петър Лизе а, в а, неговата а, идея, че трябва да се а, правят а, тестове за употреба. Искам да се спра на многократната употреба. Водихме редица дискусии, които стана ясно, че а, не е ясно какво се случва. А, една част от производителите твърдят за една част от продуктите си, че те са за еднократна употреба, въпреки че могат да бъдат употребявани многократно, защото а, печелят от продажбите. И, например, в тази област а, би трябвало да се погрижим и да въведем малко повече ред. Трябва да бъде ясно кой може да преработва продукти така, че да могат да бъдат е, употребявани повторно. Смятам, че това не трябва да бъдат а, е, ползвателите. А, защото болниците, например, а, е, не получават а, пари за а, многократна употреба на катетри, а, а само за нови. По отношение на хигиената на хранителните продукти. Тук също положението е доста хаотично в държавите членки а, по отношение на таксите на километър за транспорт. И смятаме, че комисията трябва в рамките на един делегиран акт да провери съдържанието на предложението и трябва да е ясно какви такси, за какви такси става въпрос? Благодаря. Антония Парванова има думата сега. Много благодаря. Искам да благодаря на Дагмар за представенето. Това досие ще бъде трудно. Трябва да отбележа, че Водеща въпрос тук трябва да е безопасността, трябва да даде максимални гаранции и да подобрим предложенията. Аз съм за класификацията в голяма степен. Има медицински изделия, като се започне от а, изпитванията, които, както каза Питер Лизе, могат а, сериозно да се повлияят. А, от доверието на пациента и на лекаря към тях. И ако стигнем до изделия като пейсмейкерите, и по какъв начин те се съпоставят, примерно, с а, различните вло, ортопедични вложки и така нататък. За това смятам, че трябва да се подобри а, класификацията, да помислим а, за, за третия клас а, или клас Д, а, които биха могли да са опасни и за това трябва да има нещо като а, предклинични изпитвания а, или а, за да бъдат допусни. Освен това, трябва да има а, процедура за дефектни медицински изделия. Няма процедура за а, проследяването им, но то, тези а, дефектни изделия, особено които се, са за интеркорпорална употреба, а, могат да бъдат много опасни. в случая с а, ПИП ставаше въпрос за а, измама. Не беше въпроса, че а, силикона е опасен, а просто беше измама. за медицинския софтуер не е лошо да се помисли дали да не се включи и, и той в а, обхвата. Сега за еднократна и много, многократна употреба. Ком, а, фирмите записват а, като еднократно употреба различни а, ключове а, или свързващи елементи, които са за еднократна употреба, го и правят уникални и а, несъвместими с други, не могат да се сменят тези части, а, а, неща, които не, не са движни от съображения за здравето на пациента, а от економически съображения. Благодаря. Благодаря, господин Саба. Сега две минути. Важен пан председател, hodně с това, което било Eh, už řečeno, s tím mohu souhlasit. Много благодаря. Господин председател, аз мисля, че мога да подкрепя много от колегите. Е, тази директива е, е много специализирана и за това е важно да имаме сътрудничеството на специалисти. Искам също да подчертая въпроса за безопасността, защото той е, е от решаващо значение. Искам да отбележа още три неща. На първо място винаги трябва да сме водени от принципа за субсидиарността. Наистина ли е ефективно този въпрос да се регулира на европейско равнище? Трябва да отчитаме спецификите на всяка от държавите членки. Те могат да са исторически, културни и така нататък. а не бива да променяме методи, които са се наложили в дадена страна като и са много добри. За дерогираните права на комисията, аз мисля, че трябва да сме много предпазливи. Това а, се отнася също за другото предложение е, за медицинските изделия инвитро, защото много правомощия се предполага да се делегират а, на комисията. Искам да подчертая значението на натрупания опит и тези теми трябва да се обсъдят много добре с хората, които имат практически опит и работят в практиката. Някои от практиците не са сигурни дали държавните органи имат готовност да преминат към прилагане на новата директива. Аз смятам, че в някои случаи Изключи се микрофона. Um, um, Благодаря, господин председател. Във връзката с а, а, предварителния разрешителен режим и а, пазарния надзор, мисля, че трябва да видим дали има възможност това да се прилага или ще се наложи да се създаде нова агенция. Дали това от своя страна е реалистично, особено предвид на момента, в който се намираме и промяната на регламента за персонала и така нататък. Смятам, че тук при класификацията имаме три категории, като третата иска предварително разрешителен режим но се оказва, че някои изделия, като например изкуствената тазобедрена става, са сериозен проблем за пациента и така риск Токът може да се окаже, че не може да се идентифицира преди изделието да е използвано няколко години и да има а, данни за употребата при пациенти. Така че тук трябва да се процедира с особено предпазливост. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. госпожа Сабин Летание. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да започна като начало с извинения от името на моя директор, който не, не може да присъства днес. Има среща на един международен форум, за което се извинява. Нека да напомня първо, кои са трите цели, които доведоха до е, представенето на настоящото предложение. Първо, защитата на здравето и сигурността на пациентите, е, функционирането на вътрешния пазар и подкрепата за иновации и е, конкурентоспособност в е, този сектор, където много бързо се развиват нещата. Това са целите, които ни доведоха до изготвянето на настоящия документ. И е, сега ще се опитам да отговоря на повдигнатите въпроси тук, като ще разгранича въпросите свързани с извеждането на изделията на пазара и след като те са на пазара и също така ще говоря и за прозрачността. Тук споменахте нееднократно въпросът за преработката на медицинските изделия. В текста предлагаме една дефиниция за изделията за еднократна употреба, като когато се говори за еднократна употреба, се получава известно противоречие – Става дума за продукти, които излизат на пазара с целта да бъдат употребени един път. А ако се окаже, че подобно изделие може да се използва повече от един път, това е, е от ресора на задълженията на производителя да покаже или да направи достатъчно изследвания, за да потвърди това. Изделията, които се е, използват е, за имплантиране, трябва да бъдат е, е да отговарят на съответните процедури ние се основаваме на становището на независим европейски научен комитет и институциите, които се е, е, занимават с допълнителната или с преработката на изделия за еднократна употреба, е, се равняват по статут на производители и съответно трябва да спазват е, тези изисквания. Има, разбира се, и конкретни случаи, известен брой конкретни случаи, в е, които се дава възможност да се търси изключения от е, съответните изисквания. С подобен режим се опитваме да приложим научните данни, които ни се дават от съответния Европейски научен комитет и да се даде възможност и да се преработват тези изделия и да се осигурява сигурност. Втория въпрос беше темата за нотифицирания орган. Ние подсилваме изискванията за властите, които определят подобни е, институции. Това са националните власти. Е, предлагаме един анекс с съответните критерии. Безпристрастност, независимост, е, опит, е, брой персонал, процедури – тези органи ще подлежат на обща одит от страна на комисията и други страни членки и ще бъдат обекти на процедура на контрол. Така наречения механизъм за надзор. Тоест, считаме, че достатъчно сме подсилили критериите за контрол, свързани с подобни органи. Може, разбира се, да се търси и повече в тази е, посока, но се опитваме да е, балансираме нещата и да има и качество, и е, сигурност. По отношение на таксите, предвиждаме режим на един, на една такса. Председателят прекъсва. Председателят прекъсва. Моля да приключите и да се придържате към времето, което ви е определено за говорене, както всичките колеги преди вас. Следващата точка по отношение на класификацията, ние е, формулираме съответни правила на базата на натрупан опит и на това, което се случва на международната сцена. Що се отнася до продуктите, които се приемат вътрешно и или е, вагинално, ние въвеждаме текстове с изисквания за а, сигурност, защото там вече въпросите за безопасността са сериозни. Председателят се намесва. Благодаря ви много. Предайте нашите поздрави на вашия директор. Тя е а, нова на тази позиция. Много поздрави от председателя на нашата комисия и сега давам думата още веднъж на докладчика. Много благодаря, господин председател. Искам да се върна пак на някой от казаното от колегите и докладчиците в сянка. На първо място искам да подчертая следното, тъй като Господин Капнал а, каза, че трябва да имаме високо квалифицирани специалисти. Господин Капанош, надявам се, че ме слушате. За на вас говоря. Не ме слушате. А, добре. Така, очевидно е, че всички, е, които са докладчици, приемат нещата много сериозно и е, осигуряват е, най-добрите експертни съвети а, парламента проведе е, един семинар е, пред две седмици, около 180 експерти, много депутати и асистенти е, присъстваха. Вчера моите асистенти е, осъществ... е, проведоха друг семинар, там присъстваха над 100 души е, е, външни, е, плюс е, е депутати и асистенти. Така че бъдете спокоен. Ние е, се вслушваме в мненията на експертите и на лекарите. А, е, също времено искам сега да, да спра на някои от изказванията на колегите. Комитета на европейските лекари, както и мнози на други, настояват за предварителен а, разрешителен режим за високия клас не само потребителските и пациентски организации, но а, различните лекарски организации на ортопеди, физиолози, те настояват за много строга процедура за изделията от клас 3. Все пак да не забравяме обаче, че става въпрос за 2% от целия пазар на медицинските изделия, само за нови изделия. Става въпрос за 5-600 изделия годишно в трети клас, представляващи 2%. Да, чрез член 21 Европейската комисия прехвърля някои изделия към, член, към класа трети. Съжалявам, Сабина, но това е просто подигравка. Знаеш, че не говоря така обикновено. Подозирам, че вие не си давате сметка какво правите взимате изклю... е, различни неща, взимате уши, изкуствени уши и ги слагате от втора, втори клас в трети. Ако нещо е, не е фармацевтика, не може да бъде в изделията, но ако нещо не попада в фармацевтичната дефиниция, защото няма физо, такъв физиологичен ефект, като например слабителни или други препарати, трябва да намерим решение, но не може да се каже, че някои биологични а, агенти, които се променят под въздействието на пх в организма, са клас трети вие трябва да се забелязвате, че това е грешно. Аз ще за, е, залича вашето, вашето предложение в член 21. Ако имат, вие отваряте света за фармацевтичните продукти, но това не е правилно. И съвсем е, правилно Петър Лизе каза 21 член, ако го вземем, имаме огромни а, видове, а, видове изделия за кластери, но няма а, смисъл да се сравняват опасни а, изделия с капки за очи, които са физиологичен разтвор а, и да включвате в дефиницията а, това, защото нещо има или няма физиологичен ефект. И така да се върнем пак, а, работихме много-много семинари, провеждаме и а, те са а, на разположение на широката общественост чрез интернет, защото а, оценявам огромното значение на тази тема. А, разбирам какво искате да кажете за предварителния разрешителен а, режим. А, да, а, имаме реални тестове. Е, а, тук колежките също говори за практиката. Но Никога няма да, да може да кажете, че а, има достатъчно клинични а, данни но, ре, и трябва да следите реалността, но реалността е вътре в а, пациента. Трябва да имаме баланс същевременно с повече клинични данни. Да разгледаме имплантите е, извън тялото а, трябва да а, разглеждаме нещата, те трябва да са одобрени предварително. Но искам пак да кажа, за някои неща не трябва по-добра процедура за предварителното разрешаване на пускането на пазара. А, казахте, че а, има въпроси относно компетентните органи някои държави членки, напълно сте прави, даже а, затягат бюджетите, но това не е правилно. Така става и при фармацевтичните продукти в Холандия, в Германия. Там трябва да се плаща, но това не е правилно и трябва да го кажем. Не можем да кажем, че те трябва да се рефинансират чрез Европейската агенция за лекарствата. Това не е правилно и така, както и да е, говорим за нещо, което ще влезе в сила 3 години след като сме го решили. За нотифицираните органи всички вие ги споменавате. Аз мисля, че ако един нотифициран орган, относно който и да е клас изделие, реши вземе някакво решение, ние ще изискваме той да разполага с вътрешен специали, специализиран персонал. Ние не може да допуснем и няма да допуснем а, нотифициращ орган, който да смята, че може да възлага такива оценки навън а, поне а, а, да проверява дали външния а, от, а, доклад му е полезен или не. Това нещо не може да се допусне. Не можем да, го, да допуснем а, и а, разминавания между всичките 80 органа, но поне трябва да можем да а, упражняваме контрол върху това, което те твърдят, че са ползвали като специализирани а, съвети. Аз бих предпочела да се организира, примерно, центрове за отлични посещения, да се казва определен тип изделия могат да се пращат само в Естония, в Холандия или, къде си, защото там е центъра за най-добри постижения в тази област. А, това въобще не го виждам в идеята за нотифицирания орган. Колегата тук също говори за субсидиарност. Тук няма субсидиарност и няма културна специализация в държавите членки в този въпрос, защото едно нещо, което е медицинско изделие в Чешката република, може да се продава и, като такова и в Германия. За това трябва да имаме еднакви стандарти за безопасност а, а, и това да е кристално ясно. А Маргарита Опен и други говориха по друга една тема. Да, трябва ни повече прозрачно за клиничните данни и повече данни. За това трябва повече клинични изпитания да се укрепи процедурата от момента на регистрацията и продължаваме нататък. В момента а, това е вратичка и производителите могат просто да а, се а, да а, си играят с тези данни клинични изпитвания а, и след това а, а, да, си ги, да ги покажат и после да си ги приберат. А, Питър Лиза също говори за а, този предварителен а, разрешителен режим, дали това решава всичко. Не, не решава, но Питър Лиза а, също така спомена за националните фармацевтични продукти и каза, че е имало случаи, когато е имало скандали след прилагане на разрешителен а, режим. Да, вярно е, но няма значение за кого става въпрос. Винаги е, при тези случаи е имал национален а, разрешителен режим. Госпожа Алис Хуса също, а, аз съм съгласна с вас. Сега свършва Матиас. А, а всъщност имаме още до сега един час. А, имаме още време. Що се отнася до преработката и за единичната и многократна употреба. А, непосилно ще бъде да се реши въпроса както трябва, защото това е просто по същината си непосилна, невъзможна задача. Е, защото по самата си логика е, едно изделие, което е за еднократна употреба, се използва веднъж и в един пациент. Но реалността сочи друго. Трябва да видим какво искаме дали да се придържаме към този принцип за еднократната употреба, една употреба в един, при един пациент и да отстояваме това. И да казваме това е използвано за а, за да се провери състоянието на сърцето на един пациент и нищо, че струва 1000 евро, ние ще го о, използваме само веднъж. Трябва да видим каква е реалността. А за какво се прави на практика? Ще стигне до там, че ще обявим всички болници за нарушители на загона или те ще излязат на легалност. А, е, и после идват хора и казват, ако изчистите дефиницията за еднократна употреба, производителя слага някаква пластмасова джаджа в него, така че да не може да се а, преработва. Което означава, че няма да имаме никаква характеризация на на... Това е последното ви изречение, каза председателя. Да, Матиас. Ние обаче вътре, трябва вътрешно да решим какво искаме. Аз искам правилна дефиниция, каквато трябва и каквито трябва стандарти. трябва да има надежност, но същевременно трябва да възложим на производителя да дефинира дали има нещо, което е едно, за еднократка на употреба. Защо е за еднократна употреба? И означава ли, че не може да се преработва? И не може да, допусваме, да допускаме а, това да се прави само защото производителя иска да се отърве от а, отговорността. А, и това смятаме добро решение. Благодаря. Благодаря за последните изречения. Знам, че това е важно. Колегата Магинис има изказване. Съвсем накратко извинение. Искам да помоля за пояснение от комисията за необявените е, проверки. Разбирам, че има такава клауза в настоящата директива, но не е прилагана какво ни гарантира, че ако сега я оставим, тези проверки ще се случват? Ако обичате, съвсем накратко, една минута за отговор на въпроса. Благодаря, господин председател. Да, става дума за момент, който се открои като проблемен при е, случая с френската фирма ПИП. Е, има текст, който се предвижда да се правят е, необявени проверки, но реално такива проверки се случват много рядко. И за това в настоящото предложение правим този тип проверки задължителни. И т.е. да има проверки при производителите без никакво предварително известяване. производителят, разбира се, когато ще има е, общо обявени проверки, ще може да подготви съответните документи да ги представи. Но при необявените проверки ще се отива на място, ще се взимат проби и ще се изследват съответните продукти. Благодаря. Приключваме с дискусията. На 26 февруари имахме работна среща. Това беше много добре организирана работна среща. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на а, отдела по а, политиките. Единственото неприятно беше, че имаше повече желащи да присъстват, отколкото залата можеше да побере. Крайният срок за изменение е 3 май. На 29 май ще обсъдим предложенията за изменение и на 10 юни ще гласуваме а след това ще се гласува в пленарна зала. Благодаря ви за това интересно обсъждане и сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на Петър Лизе за инвитро диагностичните медицински изтелия. Давам думата на господин Лизе. Благодаря, господин председател. А, тук съм раздала един документ, който все още го няма, може да го намери пред вратата. Описал съм най-важните точки, които се съдържат в проекто доклада. Все още нямам окончателен текст. Трябва да работим заедно с Дагмар Ротбернт. Бернт и онова, което обсъдим днес, ще бъде взето под внимание при нашите доклади. А, структурата е за да ви ориентира за онова, което аз смятам за важно. А, тук са доста сложни и самите определения. Какви са тези медицински изделия за инвитро диагностика? Това са това са диагностики, които се провеждат извън човешкото тяло от е, проверка на кръвната захар през е, тестове за спин е, до генетични текстов, да, тестове. Това е доста техническа материя и е доста сложна, затова интереса от обществеността не беше толкова силен по време на работната среща казах, че този доклад е по-малката сестра на, нали, по-малкият брат на, на по-големия доклад за медицинските изделия. А, но участници в а, работната среща казаха, че всъщност а, докладът а, за инвитро диагностиката е родителят, защото той е основополагащ. А, разговарях с а, представители на институт и а, разбрах, че тестовете за спин, които съществуват от 10 години на пазара и носят маркировката CE, са били проверени и има съмнение за тяхната ефективност и за тяхната достоверност, защото са показани погрешни отрицателни резултати, и въпреки това а, са били необходими 10 години, докато той бъде свален от пазара. И за това а, отговор на въпроса защо Европейския съюз трябва да се занимава с тези въпроси, ми защото ние носим отговорност и дължим това на нашите граждани, дължим тази степен на сигурност. Субсидиарността е уместна само тогава, когато по национални причини властите в държавите членки предприемат още по строга по регламент. Смятам, че с оглед на предстоящото обсъждане на доклада на Гленис Уилмът, трябва още веднъж да кажем, че а, трябва да се съгласим с предложението на комисията има още един документ, който трябва, върху който трябва да работим с Дагмар Род Берент и трябва да внесем съответните изменения. Има много специфични въпроси. Класификацията е различна. Класовете са от А до Д. Трябва да видим как какво, как ще се отнесем към тестовете, които се правят на място в институтите. Не съм изцяло съгласна с предложението на комисията. А, тук а, навлизаме в темата персонализирана медицина, така наречената диагностика на, на пациента. И тук тестовете за самодиагноза се поставят на едно и също ниво с тестовете, които се правят на място в болницата. Смятам, че има разлика дали медицински персонал или самия пациент провежда теста, така че не бива да смесваме нещата и аз бих променил това. Трябва да говорим за областта на приложение, комисията разширява този обхват и аз смятам, че това е правилно, но, например, експерти от е, Европейското дружество за човешка генетика не смятат, че това е достатъчно, защото има препарати или има а, такива твърдения, че ако а, един човек а, направи това и това, ще а, отслабне и така нататък. А, всички тези препоръки се отразяват а, върху здравето и ако някой човек с наднормено тегло направи някакъв тест а, с а, съмнителен резултат, може да предприеме мерки, които ще му навредят е, много сериозно на здравето. Трябва да говорим също така и за периода за е, преход. Комисията предлага 5 години, тъй като досието е много техническо и изискванията са много технически, това наистина ще бъде необходимо за малките и средни предприятия. А, но, ако, например, имаме тестове за спин, които не са достатъчно ефективни, трябва ли да чакаме 5 години преди да ги свалим от пазара? И последната точка, която обсъдих с докладчиците в Сянка, е следната. Комисията регламентира качеството на продуктите и прави важна крачка в правилна посока. Но всички експерти, с които разговарях от ОИСР, от Съвета на Европа, от различни а, дружества, научни дружества, научни институти, а, твърдят, че е много важно, а, много по-важна времевата рамка, а, в която ще се прилага продукт. И тук а, трябва да се консултира по-ефективно и, например, е, генетични тестове трябва да бъдат извършвани само от генетичен персонал. Има обстоятелства, с които човек трябва да е неясно преди да предприеме такъв е, тест. Аз поръчах е, правна експертиза, имаме английска и немска версия, които вече са на лице. И тази експертиза твърди, че възоснова на член 3 от Хартата на основните права, информираното съгласие, трябва да приемам това като минимално изискване. Не искам да се спирам върху законодателството на отделните държави и членки, но когато говорим за тест, който може да преобърне изцяло живота на човек. Не бива да се прави между другото на улицата, а трябва да бъде предхождан от медицинска консултация, което а, и това изискване трябва да бъде добра основа за нас в Европейския съюз. Благодаря на Петър Лизи. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Дама Рок Бернт, Маргарета Алкен, господин Камлош, колегата Суза и Алъш Петърле а, иска да се изкаже. Това е списъкът. А, госпожа Котела също е там. Да, дам думата на госпожа Ротбернт. Благодаря. Съгласна съм с Петър Лизе, че трябва да опитаме а, да структурираме двата доклада по един и същи начин. От една страна по отношение на влизането им в сила, тук а, съв... не разбирам защо в а, моя случай са предвидени 3 години, в другия случай 5 години и а, предлагам срока да бъде а, един и същ 3 години. Същото въжи за нотифицираните а, органи и за а, проследяването на продуктите и всички тези изисквания трябва да бъдат едни и същи. Независимо дали ще има а, режим на, разрешител, на разрешение, трябва да сме сигурни, че каквото и да се случи, трябва нотифицираните органи да разполагат с а, съответните собствени експерти. Може това да се постигне с а, консолидирането на клъстери в рамките на нотифицираните органи. По отношение на приложното поле и на диагностиката на място, не съм сигурна дали а, всичко се съдържа в а, текста Смятам, че нотифицираните органи не правят достатъчно по отношение на тестовете и съм съгласна също така, че четирите класа са много по-добре от предишния начин на разпределяне, на класифициране на изделията. По отношение на генетичните тестове, малко съм обезпокоена, че генетични тестове имат а, такъв, а, такава лоша репутация. А, при семейства, в които има генетични смущения и където е възможно, че членове на семейството, а, които трябва да решат дали да имат деца или не, а, искат да направят такъв а, генетичен текст, са възможни генетични увреждания. Разбира се, че това човек не може да го направи сам в банята, но не бива тази възможност за тестване да се ползва с такава лоша слава, а, че а, тази система за, за проследяване и за контрол а, а, трябва да бъде в ръцете на нотифициращите органи. Благодаря. Дам думата на госпожа Тайла. Благодаря, господин председател. Искам да споделя моето безпокойство за няколко части от този регламент. Още не сме видели предложения за връзките на пазара и как ще става това, като няма да има система за нотифицирани органи. Е, изисква се информация повече за която е повече отколкото за изделията от класа А а, трябва да следим нещата и в бъдеще ще се изисква а, събиране на клинични а, данни, а, които в бъдеще да насочват какви, каква процедура се използва. След това а, в тази връзка ще е важно член 25 и 51 по отношение на начина по който ще функционира базата дан... банката данни. А, важни въпроси се е, отнасят на, до националните институции, които им дава възможност да реагират а, е, с нови разработки при избухване на нови а, е, заболявания или такива, за които няма е, инвитро изделия. Аз е, не мога да съм сигурна дали е, всичко е безпроблемно за електронният то здравеопазване. мисля, че е необходимо да се поясни въпроса за софтуера. За член 77 има доста опасения, които достигнаха до мен по отношение на това как ще функционира тази процедура. А, а има рискове, които могат да се откроят едва след натрупването на значителен корпус от данни за пациенти, клинични данни. Очаквам проект доклада на доктор Петър Лиза и да продължим да работим нататък с него и с другите колеги. Благодаря. Øh, tak for tak til kommissionen for et udmærket благодаря. Благодаря и на комисията за отличното предложение. Аз не си давах сметка, когато кандидатствах да бъда докладчик в сянка, колко сложно е това досие. И много се радвам, че колегите, които работят по него, са толкова, толкова компетентни. изключителни благодарности за Петър Лизе за неговата работа. Действително много добре работихме. Неколкократно се спомена тук семинара, който е, проведохме. Искам малко да поясня. Присъединявам се към задоволството на Петър Лизе. Асоциациите на европейските потребители, както каза и госпожа Янсен, очертаха предизвикателствата, с които се сблъскваме в тази тематика. Изключително важно е да е, в центъра на целия дебат да стои сигурността на пациента. Целта е да има общи правила и те да са постижими а също така и е, да изискванията за диагностициране да бъдат е, уеднаквени в цяла Европа. На семинара, който организирахме, е, се повдигна и идеята и темата за изделията за самотестване. Тук трябва да бъде ясно следното. Ако ще се използват подобни изделия, това трябва да се прави с, на базата на известни медицински познания. Тоест не да се пускат е, изделия, които е, да се е, ползват просто така. Трябва те да бъдат съпровождани с определени съвети за това как е, могат е, да се ползват, защото може здрави хора да се правят сами тестове, и е, резултатите да са такива, че да донесат много големи щети на тези хора. Защото ако е, се тестват болни с такива изделия, резултатите ще бъдат различни. Тоест, е, Самотестването трябва да съпътстват други мерки за установяване и третиране на болести. Трябва да се намери начин да не бъдат, да не се злоупотребяват с подобни изделия. Докладчикът говори за генетичните тестове. Приключвам, господин председател. Тези тестове са изключително важни. И е, аз лично не мога да кажа нищо повече от Петър Лиза. Той е специалист. Абсолютно съм съгласна с него. Надявам се само, че ще има достатъчно прозрачност. Лиза Мисля, че Петър Лиза и Дагма Рок Бернт са в центъра на нашето внимание днеска. Сега има думата господин Кабанов. Благодаря, господин председател. Тъй като нямаме време, няма да повтарям това, по което сме е, на едно мнение. Да, субсидиарността не веднъж е бе спомената. Аз не казвам, че не трябва да приемаме общи решения за Европейския съюз, но когато вземаме такива решения, винаги трябва да преценяваме дали решението е правилно, подходящо или не и дали не би било по-добре да се вземе на европейско, а не на национално ниво. Тази сфера трябва да се разработи така, че да включи общественото здравеопазване. А, е, и а, да има изпитвания. Да, изпитвания при първищата медицинска помощ а, и да събиране на а, информация. Превантивните изпитвания са също нещо, което аз а, подкрепям, особено за хронични а, а, заболявания, за Алцхаймер, да. За диабет, да, там трябва няколкократно а, през а, деня да се а, правят а, кръвни тестове. Или пък а, различни други тестове, които да предотвратят а, кръвоизливи или а, а, ракови заболявания, например. Но данните от а, такива изпитвания, резултатите, както и пробите, които са били изпитвани, е, принадлежат на сферата на защитените данни и може да се злоупотреби с такава информация, ако тя попадне а, в а, неправилните ръце. Що се отнася до софтуера? Да, ако е част от диагностичния процес, трябва да се включи в приложното поле на нормативния акт. Но не трябва да се злоупотребява, и да, когато става въпрос за административни софтуерни продукти. O colega Peter Lise eh, esquematizou bastante bem eh, o que está em jogo e o que está, quais são os, os problemas levantados Eh, Благодаря, колега. Смятам, че Питер Лизе наистина засегна някои от актуалните въпроси в диагностиката инвитро. Искам да се спра на генетичните тестове и на пускането на пазара като по-нататък докладчика сянка ще разгледа въпроса по-подробно. Докладчикът в сянка говори, че може да има проблеми, примерно, когато се правят подобни генетични тестове в семейство, където има проблеми. тестове, които се е, продават е, на, на свободна продажба, не биха имали никаква валидност по отношение на клинични данни. А, и те могат да се използват само или следва да се използват само с информирано съгласие. А, Що се отнася до свободната им продажба, това е, може да се окаже е, на моменти дори заплаха за е, ползващия ги. Не само от тълкуването на резултатите, но и от самото прилагане на теста. Благодаря, господин Петърле. Фактът, че тази тема не се включва в една по-обща политическа дискусия, не означава, че темата не е важна. Аз споделям мнението на колегите, които се изказаха според мен, вече се появяват все по-голям брой е, различни е, варианти на е, възможности човек да се самолекува или самотества. И за това регламентацията на тази тематика трябва да бъде още по-строга. В член 114 се предвиждат допълнителни отговорности по защитата на здравето. И това е ключово съображение, което трябва да е, ни води в е, обсъждането на предложението, заедно с съображението за прозрачност. От страна на производителите, а и на тези, които упражняват контрол, т.е. на всички включени в този процес, трябва да има достатъчно усилия не само за предвиждане на резултатите, но и за тълкуване на съответните данни, защото само по този начин, когато има достатъчно изчерпателно и правилно тълкуване, ще се предпазим от погрешни заключения. Също тук се прави опит да се предвиди някакъв срок, но в края на кращата различните случаи изискват различно време. Мисля, че е изключително важно тълкуването на резултатите, отново да кажа, да се основава на реални знания и на опит. Ние трябва също така да отчитаме в е, много голяма степен и факта, че е, вече съществува цялото това явление електронно здраве, т.е. по интернет могат да се черпат много данни. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на комисията, на заместника на директора на отдел. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към докладчика, за да подчертая колко важно е настоящото предложение, защото Превенцията е много важен момент. Ние предлагаме да се подсили именно този момент посредством предварителен контрол с така наречения нотифициран орган, с също така референтните европейски данни и съответния комитет. Също така търсиме да се засили сигурността след извеждането на подобни изделия на пазара, да има по-добра координация между страните членки и по-добро доверие и надежност. Тестовете, които се разработват от съответните власти, които в момента не попадат в приложното поле, смятаме, че имат отношение към безопасността и за това искаме да преразгледаме съответните текстове и да отразим изискванията за сигурност и за оценка на риска. Що се отнася до изделията за самотестване, също подсилваме там изискванията, да има е, инструкции, също така е, казваме ясно, че използващите ги не следва да вземат решение за това, без да се консултират с лекуващия ги лекар, именно за да подсилим е, сигурността при използването на подобни тестове. А по отношение на генетичните тестове, в момента обсъждаме док документ от докладчика, за да можем да подсилим именно този аспект на предложението, което за нас е важно. И Тест. нашия текст се опитва да бъде неутрален, да търсиме, разбира се, е, сигурност на, подобните, на подобни тестове, да отчитаме етични съображения, но оставаме и въпрос, е, страните, възможност на страните членки да действат. По отношение на софтуер, тук става дума не за програми, които се използват в болниците, а по-скоро свързани с лекарствени средства. В предложението се цели да има сериозни изменения в текста, които да отчитат факта, че голяма част от диагностициращите изделия Е, в момента се е, контролират от съответните власти страните членки, а ние сега предлагаме те да бъдат контролирани именно от така наречените нотифицирани органи. Благодаря. For... Благодаря. Давам думата на Петър Лизе за заключителни думи. Благодаря на всички колеги за подкрепата. Предстои ни още много работа. Затова е много важно да подходим конструктивно към нея. Ще започна с забележката на Дагма Рот Берент и последната забележка на комисията за сроковете. Разбирам, че е трудно за кратко време да се пренастрои цялата система. Въпреки това, трябва да измислим нещо. Посочих конкретен пример – Други колеги могат да дадат други примери, че действително сме изправени пред голям проблем. Не можем да провеждаме избори до година и да кажем, че след 5 години ще сме сигурни, че всички тестове за спин, които са на пазара, ще бъдат сигурни. Трябва да бъдем по-бързи. И отделни тестове, които са са класифицирани от производителите. Това са високорискови тестове, които попадат не там, където трябва в нотифициращите, нотифицираните органи този смисъл съгласен съм, че трябва да определим по-кратки срокове, както предложи е, Дагма Род Бернт. Също така подкрепям казаното от нея за експертните умения на е, нотифицираните органи. Трябва нотифицираните органи да разполагат с е, е, достатъчно квалифициран персонал, за да могат да а, определят а, резултатите от а, една проверка. Не разбрах защо комисията прави това предложение за тестовете при производителите. До сега изделията от клас D бяха подготвени за пускане на пазара а, но понякога ставаше въпрос само за видоизменяне на някакъв а, тест а, и тогава се прилагаше съкратена процедура. Не знам дали това а, е подходящо. А, стана дума и за процедурата на, за скрининг. Принципно е вярно, че ам, трябва да разграничаваме дали става въпрос за болни или за здрави хора. Например, когато тестваме новородено, може да е важно да започне терапията възможно най-ранния стадий. Но трябва да избегнем възможността една терапия да причини повече щети. И може би ранната диагностика не във всеки случай е погрешна. Също така трябва да разгледаме темата клинични доказателства. Още веднъж стана въпрос за принципа на субсидиарност. Смятам, че имаме остър проблем с тестове, които не би трябвало да са в обращени. И трябва да разгледаме текста на документа на споразумението. Текста на комисията се базира на член 114, а 168 член представлява специфична законова база за медицински изделия. Въпросът е колко ще се задълбочим в тези въпроси. И преминавам към а, ДНК тестовете. Съгласна съм с Дагма Род Берн, че не може да е наша задача а, да регламентираме желанието на а, бъдещи родители да се информират а, за своя генетичен статус. А, не смятам, че това е работа на европейско ниво и генетични тестове за определене на пола на детето би трябвало да са забранени, когато а, няма друга причина за тяхното провеждане. Няма медицинска индикация трябва тази тема да бъде обсъдена, дали ще намерим начин да регулираме този въпрос. Но принципно родителите трябва да имат право да получат информацията, която има е необходима за вземането на едно или друго решение. Както казаха всички колеги, които се изказаха по, по този въпрос, тези решения ще имат голямо въздействие върху бъдещето, като например болестта, синдрома на хорея Хънтингтън. Тя се проявява някъде около 40-та година и води до смърт. Ако един 18 годишен човек получи информация за тази болест, това не би трябвало да става между другото, защото това може да има последици за цялото семейство, за здравните застраховки и тази информация трябва да бъде защитена. Човек има право и да нямате, да не разполага с тази информация. И затова за мен е много важно, както твърдят експерти, информирането да става в медицински контекст, а не между другото, защото съществува опасност да се получи генетична информация от трети страни, например, от партньора, от съседа и това е недопустима ситуация. Така че трябва цялата тази област да бъде много добре регламентирана и да се знае как се употребяват генетичните тестове. Смятам, че трябва да държавите членки да имат възможност за интерпретация, но трябва да се придържаме към информираното съгласие. Трябва един ползвател, пациент да бъде наясно каква информация получава и това трябва да бъде в хармония, с, в синхрон с Хартата за правата на човека. Благодаря на Петър Лизе. С това приключваме с точки 4 и 5 от дневния ред. 3 май е крайният срок за подаване на изменения. Ще обсъждаме измененията на 29 май в нашата комисия. Гласуването е предвидено за 10 юни и гласуването в пленарна зала предстои да бъде определено, след като се занимаем с тази тема и там. Много благодаря. Сега продължаваме с докладът на господин Франко, Общата програма на Европейския съюз съдействие за околната среда до 2020 година, наречен благоденствие в рамките на нашата планета. Сега давам веднага думата на колегата, Искам да помоля нези, които не искат да участват в дискусията, да напуснат залата сега, за да имаме необходимото спокойствие и внимание да изслушаме докладчика. Не бива да изпускаме от очи и времето. Искам да помоля всички, които искат да се изкажат по тази точка от дневния ред, да дадат знак сега и веднага след представянето на докладчика ще прочита целият списък на желащите да се изкажат. Сега давам думата за 5 минути на, госп... на колегата Франко. Благодаря. Е, обменихме мнения по тази тема в комисията е, през е, февруари на 26 е, доклада бе преведен е, сега в понеделник на всички езици. Искам набързо да е, ви представя измененията. По отношение на цела една запазване на естествения капитал на Европейския съюз. Тук искаме да сложим акцент върху това колко е ценен този капитал, също да се търси е, начин да се е, възнаграждават е, екологичните услуги. Също така искам да обърна внимание на положителния принос на земеделската дейност за развитието на околната среда и борбата с климатичните промени. Аз лично не съм против екоусловията, т.е. кръстосното спазване, като съответната директива трябва да бъде прилагана равнопоставено във всички страни членки, за да не бъдат е, пенализирани отделни производители на земеделски стоки. Също така слагаме акцент върху възможността на разнообразието в морските области и за необходимостта от устойчиво управление. По отношение на почвите, се е говори за възможността да се управлява този въпрос от обществените органи. Е, настояваме за национални стратегии за оценка на състоянието на почвите и също така да се даде приоритет на тази тема. Също настояваме да има по-добра комуникация между страните членки, да има политика за подаване на информация и образоване на обществото също така да може хората да се чувстват съпричастни към тези проекти. По втората цел е, ефективно използване на ресурси и е, намаляване на емисиите от со 2 Тук слагаме акцент на така нареченото зелен растеж. Е, дал съм съответните съображения в изловията на мотивите. Също така е, говоря, че трябва да се активизира ролята на политиката за околна среда, отделям особено внимание на подобряването на е, представянето на малките и средни предприятия по отношение на опазването на околната среда и развитието на зелената економика. Също е, подавам предложения за нови елементи за устойчиво потребление, за намаляване на изхвърлянето на отпадъци, а също така и е, да се е, образова населението по отношение на е, това как потреблението се отразява на околната среда. Също преди 2020 настояваме, че не е възможно да се изпълнят всички условия, предвидени от страните членки, е, дадени са съответни цифри. Е, Европа има ангажименти по отношение на отпадъците. Говори се за битови отпадъци, но в края на краищата е, ние трябва да разгледаме и, и индустриалните отпадъци и възможността за разделното им събиране. Също се поставя въпроса за от, опасните отпадъци. Не всички от тях могат да бъдат рециклирани и трябва да има иерархия, има съответните изключения и подобни опасни отпадъци трябва да бъдат обработвани със съответните ресурси и инструменти също трябва да се търси е, спазване на иерархията при обработването на тези отпадъци. Добавям и елементи, свързани, предложения свързани с е, качеството на въздуха, както в сградите, така и в околната среда. Обръщаме внимание на директивата РИЧ в това отношение. По член 4 е, настояваме да се предлага е, принципа на интелигентно регулиране в е, околната среда. Също трябва да се прилагат по-добре съществуващите разпоредби. Също считам, че местните власти и регионалните власти трябва да се ангажират по-тясно е, е, с прилагане на съответното законодателство. По отношение на проверките, е, насърчаваме страните членки да оказват съответна подкрепа, да изграждат капацитет и да създават съответни мрежи също трябва да се предложат съответни инструменти за проблематични е, области. Разбира се, като се спазват и бюджетните ограничения. Е, вън от нашия доклад тази тема следва също да бъде обсъдена в подробности. По пета цел е, търсиме синергии между работата на Европейската агенция и националните агенции за околна среда Смятам, че Европейския съюз трябва да се ангажира повече в научните платформи за биоразнообразието. По цел 6 слагаме акцента на различни моменти финансирането на Натура 2000, ефективно използване на структурните фондове за инфраструктура за отпадъци на ниво общини, също така за мерки за справяне с шумово замърсяване. Ние по много от темите говорим само теоретично, нищо конкретно не правим. По цел 7 не подаваме изменения. По цел 8 предлагаме да се включи въпроса за градското биоразнообразие свързано и с мобилността и устойчивото строителство. И по последната цел, а именно ефективността на а, Съюза по регионални проблеми, смятаме, че тук Европейския съюз трябва да споделя бремето с трети страни и да се отчитат тези аспекти в споразуменията за а, е, търговия. Считам, че трябва да има реципрочност, а, е, за да се борим с а, е, дъмпинга в а, екологичната област. А, знаете, че има голям брой изменения, зато аз се опитах да се огранича в подаването на много изменения и призовавам колегите да направят същото. Господин Фаранко, знам, че действително е много трудно да се представи такъв огромен доклад в толкова кратък срок. Йо Лайнен, Гебранди, Роспах, колегата Ферейра, Юта Хаук и колегите Мокенхайте, Клас и Флоренц Госпожа Хибнер също така иска да вземе думата. Това е списъкът с желащите да се изкажат и всички получават по две минути. Заповядайте, Йолайн Лайнен. Колегата Франко беше изключително а, добросъвестен на 75 предложения. Той е изключително загрижен за опазването на горите и това е неговата червена нишка и това е положително. А, има много изменения, които трябва да бъдат подкрепени. А, предложението на комисията, устойчивата консумация са добри предложения, които ние ще подкрепим. А, има обаче и възможности за подобряване, например, по отношение на отпадъците трябва да запазим иерархията, запазване, преработване и едва тогава отстраняване на отпадъците. По отношение на почвата, също има потенциал за подобряване. Имаме нужда от европейска рамка, не само от национални стратегии. Климатът, концепцията за климата трябва да бъде подкрепен и подсилен. Приспособяването към климатичните изменения и опазването на климата са все още неразрешени проблеми. Целите, индикаторите трябва да бъдат подкрепени и трябва да ги коментираме. По отношение на проверките, то националните органи са отговорни, но имаме нужда и от общ, общностен подход. Импул е неправителствена организация и нейната работа трябва да се подобри. Другата седмица има работна среща в тази връзка. А, също така ще дадем в тази връзка някои изменения. Трябва да подчертаем също така и добрата работа с вас като докладчик.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 Благодаря, господин председател. Прекрасно е човек да има две минути, за да обсъди едно от най-големите предизвикателства на нашето общество а, с цел засилване на устойчивостта на световната економика, защото за това става въпрос. Затова смятам, че тази програма трябва да се нарича не само програма за а, екология, за опазване на контра, да, а и за е, економическа око развитие, защото в голяма степен бъдещата неконкурентоспособност ще се измерва именно с това какво може да направим предвид на дадеността на нашата планета. Благодаря на Франко за много от неговите изменения. Естествено има няколко, които пораждат известна критика у мен и набързо ще се спра на тях. Първо, смятам, че наистина е решаващо значение да обърнем внимание на прилагането. Не бива да се изключва възможността за последващи нормативни действия, защото те може да се окажат неизбежни. Е, приоритет първо за използване на, на естествения капитал. Мисля, че за постигането на тази цел от решаващо значение са водите и почвите. Не съм съгласен с измененията, които искат да ги отслабят, особено по отношение на директивата за водите. Според мен е необходимо те да бъдат усилени. Втората цел, господин председател, се отнася по-скоро към е- економически аспект, докладчикът заличава разделянето на материалното на използването на материалните запаси и връща връзката с БВП. Аз мисля, че това не е правилно. Има начин по който трябва да се подобри управлението на отпадъците, но някои от водещите държави също страдат от проблеми. Ако има начин да се преодолеят затрудненията, свързани с вземането на тези инвестиционни решения, мисля, че можем да постигнем голям напредък, макар че спросрочвам времето, господин председател. за инвестициите в опазването на околна среда, а мога да кажа, че това е очевидно най-лесният начин да решим въпроса за подобряването на управлението на отпадъците. Нека сериозно да приемем а, а, препоръките на ОИСР и да се заемем с въпроса за екологично опасните вещества. Благодаря. Маргарита има думата. Няма да успея толкова лесно да се справя за две минути, но ще се опитам да засегна само най-основното. Благодаря на докладчикът първо за огромната работа. Когато е, с него търсим компромиси, тази задача е много приятна. И в момента постигнахме много добър компромис. По принцип, трябва да мислим за отпадъците и да прибягваме до изгарянето им само когато няма други варианти. Много по-добре е да ги рециклираме, разбира се. По отношение на опазването на околната среда, какво може да се направи, за да бъдем, да действаме по-ефективно? Ние трябва да отчитаме очакванията и на гражданите, така че, Гастон, ти трябва също да имаш предвид, че те трябва да застанат зад нас, естествено. Комисията също така трябва да работи за опазване на околната среда. много е, се присъединявам също и към е, въпроса за е, възможността да може да се обръщаме и към правосъдието при нарушение и съответно използването на мрежда ЕОРЕС. Развитието на а, индустрията, знаете, тя се развива, знаете, Бизнес Европа, например, Бизнес Европа я представлява. А, особено в отношение на иновациите в зелената, е, така наречената зелена индустрия. И е, трябва да сме наясно, че трябва и представителите на индустрията да вземем на наша страна. А, по отношение на климатичните промени също нещо трябва да правим. С това спирам. Благодаря. Сега да думата на Ана Роспах. Живеем в, в, в свят, в който ресурси са ограничени. Две минути едва ли ще ми стигна да кажа всичко по този въпрос. Но смятам, че се свърши много работа върху него. Сега действително трябва да продължим с превода в отделните, на отделните езици. Нашата политическа група би приветствала една връзка между целите и наличните финансови средства. Мисля, че трябва да приемам това по някакъв начин, за да можем да оценим постигнатото от нас. Затова трябва да си поставим ясни цели и ясни критерии, за да можем да оценим работата, която сме свършили. И от тази гледна точка смятам, че би било добре в шестата програма за действие за околната среда да подходим по-концентрирано. Много се радвам, че колегата Франко а, мисли и за водите. Мисля, че е правилно, че е обърнал такова внимание на водите. Също така, разхищението на храни а, с право се споменава от него. Тук съм съгласна с а, колегата Маргарете, че не могат отпадъците просто да бъдат изгаряни. Могат, а, например, да бъдат употребени за добив а, на енергия. По отношение на някои изменения, Смятам, че някои от тях биха намерили по-удачно място в а, други законодателни актове, където става въпрос за а, управление и отстраняване на отпадъците. И накрая би трябвало да отчитаме и международният аспект. Трябва да опитаме опитаме да привлечем и развиващите се страни, защото усилията на Европейския съюз няма да са достатъчни. Още веднъж благодаря и се радвам да продължим да работим заедно. Благодаря. Сега давам думата на колегата Моколайт. Ačiū pirmininkė. Šiandien, kada visas dėmesys с Европа с piliečių и... Е, благодаря. Вниманието на нашите граждани е приковано е, в, към дискусиите в момента за многогодишната финансова рамка, бюджета до 2020 година. Всеки е, очаква да чуе какви ще са е, средствата. И за това, като че ли размишленията за околната среда остават малко на страна. Благодаря за огромната извършена работа от е, докладчика. Тук колегите споменаха въпроса с отпадъците. Това е много важна тема и е, този въпрос не се решава еднакво в отделните страни членки. А за ангажираността на гражданите на обществото за решаването на тези въпроси, естествено, те трябва да имат информация, но те също трябва да знаят колко са важни е, тези неща. Трябва да имат възможност да бъдат ангажирани в процеса. За мен това е изключително важно. Също в, е, в областта на околната среда като че ли има най-много нарушения или не спазване на европейското законодателство. Ние тук дискутираме тези неща от време на време, но смятам, че трябва да се работи именно по прилагането на вече съществуващото законодателство. Затова, когато създаваме нови законодателни текстове, трябва да търсиме баланс. Не може само истерично да търсиме регулаторна рамка. Трябва да се търси прилагане на проекти, т.е. да има баланс между участието на гражданите, когато те имат достатъчно информация и могат да вземат осведомени решения, и е, също да мислим докъде могат да се простират подобни инициативи. Благодаря. Вие предлагате, господин Франко, добър доклад, който посочва проблемите. По отношение на дефиницията на отпадъците, трябва да обърнем внимание за това. По-добрата комуникация за популяризиране на, на добрите резултати. Също съм съгласна с това предложение. Съгласна съм и с изменението 73. Тук става въпрос за по-доброто вличане и навлизане на екологичните изисквания в изискванията за економиката. Съгласна съм и с вашите забележки за националната отговорност по отношение на почвите. Но трябва да обърнем внимание и на запечатването на територии чрез изграждането на инфраструктура, градове, пътища и така нататък. По отношение на водите и на рамковата директива, не смятам, че трябва да се откажем от препратката към директивата за водите. Просто трябва да изберем по-добро определение. Трябва да става ясно, че ако има санкции, които са наложени, как те трябва да се да бъдат оценени. Може да намерим по-добър начин за оценка. И накрая смятам, че е важно да обърнем внимание на контрола на действащото право. Имаме различни закони, които а, са много малко, ако изобщо проверявани. И още веднъж благодаря за добрия доклад. Благодаря, Каханц Флоренц. Благодаря на докладчика. Не искам да благодаря още веднъж на докладчика. Не смятам, че трябва да записваме още повече цели с повече цифри в доклада. Защото смятам, че в тази програма за околната среда комисията и без това дава доста строги предписания, които няма а, да бъдат, не подлежат на обсъждане. А, Криста Клас каза доста неща за почвата, а, че трябва да има по-добро взаимодействие между политиката и економиката и тук а, все още има а, доста висока степен на анонимност и би се радвал да обсъдим това в нашата комисия. А, по отношение на използването на остатъци от хранителни продукти. Всички тези остатъци са проблем на нашето развито общество. И може много да спорим за въпроса иерархия на отпадъците, но трябва да постигнем съгласие защото не искаме да даваме карт-бланш за изгарянето на хранителни продукти. И възможността да се изгарят хранителни продукти е една причина, че нямаме достатъчно добре развити технологии за рециклиране. Така че трябва да се замислим какви материали могат ефективно да бъдат рециклирани. Разбира се, че ако няма друга възможност, трябва да се изгарят една част от отпадъците. Но не смятам, че комисията е права за да не споменава необходимостта от нова директива за депата за отпадъци. Благодаря. Колегата Хибнер, моля. Хич. Благодаря много. Искам да благодаря на колегата за това, че така широко третира темата. Подобен род проблеми се поставят на масата веднъж на всеки няколко години. Сега имаме нова рамка им въвеждаме една рамка, която е до 2020 година и може да дефинираме някои от целите дори с хоризонт 2050 година. Така че основното тук е устойчиво развитие. Искам да обърна внимание на няколко неща. Първо, за прилагането на европейските актове. То става по различен начин. Ние трябва от време на време да упражняваме контрол а, върху това как се осъществява прилагането. Друга тема. Трябва да подчертаем, да осветляваме тези случаи, когато има нарушение на европейското законодателство. един от колегите каза за 2020 година би трябвало да се осъществите наречената индустриална промяна, позеленяването на индустрията с съответните регионални стратегии за индустриал, индустриалните цели. Важно е в отделните а, урбанизирани зони да не се а, губят тези регионални аспекти, т.е. индустриалните аспекти да се свързват с аспектите на развитието трябва в а, такива центрове да обърнем внимание на индустриалните предприятия, те да се превърнат в а, а, водещи в развитието чрез обмяна на водещи практики и е, отличаване на най-добрите, ние можем да насърчим едно системно решение. Системно, защото не се концентрираме върху един е, изолиран проблем, а обхващаме цялата гама на проблематиката. Подобни добри практики могат да се ползват и в бъдеще за целия период 2050 година. Благодаря. Благодаря, госпожа Хибнер. Сега няма други желащи да се изкажат. И а, господин Франко, имаше много а, коментари за вашето изменение 16 във връзка с а, почвите. А, тук стана въпрос за а, подхода към а, площи, които не могат да се употребяват. Вашето предложение по-скоро отслабва а, това предложение и а, мога да кажа, че откакто аз съм член на този парламент, всички ангажименти, които поемаме, особено в, с оглед на следващия доклад, а, всички усилия от наша страна бяха неуспешни така че ни трябва законова база за постигането на съответните цели. И това е доста спорна тема, както сме установявали неведнъж в тази комисия. Това е повече от ясно. Така че по-малко цели понякога водят до по-добри резултати и а, е, те трябва да бъдат а, е, обвързани с а, е, закон. Сега искам да дам думата на комисията. А, Астрид Шумахер представя комисията. Тя е а, от Генерална дирекция околна среда и е началник отдел. Благодаря. Предполагам и ние трябва да спазваме а, това изискване за две минути, така че на преводачите а, жална и майка. Не, ще се опитате да говорите как по-спокойно господин Франко заслужава нашите е, комплименти за неговия договор. Е, доклад особено внимание се обръща на приноса на опазването на околна среда за създаването на работни места, определя се водеща роля на гражданите и е, приемането на каузата от гражданите. А, ние подкрепяме а, някои, но не всички изменения по отношение на а, горите, например, просто защото трябва да има някакъв баланс и ако имаме твърде много а, гори, няма да остане за другото. И все пак приветствам много от а, измененията на докладчиците в Сянка. Сега да се спрем на някои конкретни проблеми. Е, много внимателно и слушах е, изказването на господин Франко относно е, възможността за позеленяване на селстопанската политика. Ние искахме обаче по, малко по-гъвкав подход и ние бихме искали да се запасят формулировките от вече прияти директиви, защото те са синхрон с програмата. Сега за почвите не можем да подкрепим в никакъв случай предложението на докладчика в изменение 16. Ние смятаме, че трябва да имаме законово обвързваща а, нормативна уредба а, за да се а, спазват изискванията как за опазване на околната среда, така и подзложните цели предвид на климатичните изменения, както казахте и вие. Ние сме доста за тази идея за обединяването на екологичните и економическите аспекти и по какъв начин едното може да способства другото. Господин Франко това го повтаря не веднъж, но може би като се използват различни формулировки, вниманието се разсейва. Примерно когато говорим за в 84 за конкурентоспособност и околна среда. Смятаме, че малко се размиват нещата. Бихме искали да се променят формулировките, тъй като двете неща се сливат в средно и дългосрочен план. Много сме благодарни за коментарите смятаме, че а, а, на някои от критикуващите а, докладчика, защото смятаме, че наместо да се движим напред, не, на докладчик ни връща назад или запазва статус кво. Много благодарим на предложилите новата идея. Що се отнася за рециклирането? Що се отнася до това, което говорите за а, устойчивото потребление и производство, ние искаме да се а, е, засили а, терминологията тук, да не се говори само за а, правните а, аспекти. Приветстваме някои от идеите ви за общата а, програма, но очевидно не за изменение 46 е, защото там е, съответно нещата са вързани с съответната сложност на екологичното законодателство, за което се е, иска а, е, да се промени с а, оглед на административната тежест. Също така имаме някои а, притеснения по отношение на а, мрежата за прилагане на европейското екологично законодателство ИМПЕЛ. А, смятаме, че а, нямате реалистични виждания тук, защото това е независима организация. Тя осъществява две партньорски проверки годишно. Не можем да, осигу... да им осигурим и гарантираме финансиране. Те трябва да поискат такова, така че изменение С, боим се, ни насочва в посока, която няма да може да спазваме. За 69-та за а, опасните вещества. Ние сме съгласни с господин Рапонди. Е, трябва да бъдем много а, внимателни, защото не може да даваме субсидии и после да ги махаме. А, накрая, за националните приоритети, някои части от текста се оказаха стари предвид на актуалните е, развития и по отношение на Организацията за опазване на околната среда към ООН и ЮНЕП за реципрочността. Приветстваме Предложението, разбира се, да се спазват изискването на СТО, но не сме сигурни, че всичките а, са а, от високо екологично естество. Благодаря на госпожа Шумахер. Днес имаме втори докладчик, а именно експерт, който също е работи върху този а, доклад на седмата рамкова програма за околната среда. А, добре дошъл Луц Рибе. Той е експерт в земеделската област и е, е известен и познат експерт на Европейския съюз. Давам ви думата за две минути, защото вие сте работили върху този доклад в друга комисия. Благодаря. Ние сме към край на обсъждането на тази тема и вече гласуваме в пленарна зала. Не сметам, че е случайно, че цяла година нямаме програма за действие, защото комисията с стратегията си Европа 2020 и с седемте си водещи инициативи взе отношение към околната среда. Така че ние се попитахме каква е, какво е мястото от а, системна гледна точка на тази програма? Смятаме, че програмата е добра, но недостатъчно амбициозна и много общо формулирана. И за това ние подхождаме драстично а, и Казваме, че а, докладът а, по-скоро е нещо като обзор на състоянието на околната среда, отколкото действителна програма за действие. Така че ние очакваме малко по-конкретно формулирани а, задачи. Както вече се каза, голямата част е, от проблемите, които се споменават, е, е че има проблеми с е, прилагането на тази програма в държавите членки. И се питаме дали тази седма програма за околната среда дава отговори на въпроса как може да се упражни по-голям натиск върху държавите членки а, дали има връзка с финансовата криза, където също има преразход на ресурси, въпреки конкретните правила. Дали има такъв паралел и по отношение на околната среда. И дали трябва да има ясни критерии, механизми за налагане на санкции. Това е нещо, което бихме искали да съществува по отношение на околната среда. И като цяло смятаме, че може вие да зададете въпроса дали тези нови приоритети са толкова добре подбрани. Това са най-големите предизвикателства, както казахте вие, в областта на политиката за климата. Тук градовете излизат на преден план и дали това е баланса, дали това е фокуса, който трябва да бъде поставен. Ние сме на разположение за по-нататъчно обсъждане на докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря и Ирландското председателство днес присъства, както често в нашата комисия. Всички ние знаем, че основен приоритет на ирландското председателство е околната среда, затова искам да дам още веднъж думата на нашия ирландски колега. The seventh EAP is the number one environmental priority. Седмата програма е сред основните приоритети на ирландското председателство, затова високо оценяваме работата на Европейския парламент и особено сътрудничеството, на което се радвахме по отношение на този доклад от страна на докладчика и неговия екип. Имаме 8 работни групи за миналите 3 а, е, месеца и още 5 остава да довършат работата си преди а, е, края на май. Имаме съдействие от страна на държавите членки, за това нещата в съвета доста бързо напредват и се надяваме по време на ирландското председателство да стигнем до успешен завършик. Е, заедно с днешния дебат и предишните ни дебати, ние сме много високо, много впечатлени от е, е, съображенията и важността, които се отдават на тази тема. Такова е настроението и в съвета в Ирландия обаче е, е, също имаме, е, е, отделяме високо е, значение на тази тема, но 2010 година имаше 10 случая на нарушение, е, постановени от Европейската комисия, а по този въпрос днес има само два. Що се от отнася до а, е, механизма а, е, за, на партньорство, а, е, той дава много добри резултати в Ирландия. Ние го препоръчваме. Е, приветстваме засилването на изразността по отношение на намаляването на потреблението. А, както казаха и други изказващи се, искаме да се актуализират нещата и по-точно с оглед на постигнати споразумения в Найроби тази година. А, трудно е да се намери а, разбиране а, съгласие между позициите на държавите членки по отношение на а, почвите, но нека да започнем с това, което вече е, сме постигнали като единогласие. Като цяло има доста голям синхрон между текста, който се оформя в съвета и позицията на докладчика по процедурата искам да кажа, че високо ценим усилията на Европейската комисия да представи този документ така бързо, защото вече има а, празнина между 6-та и 7-та програма, затова въпросът е неотложен. Харесва ни подхода, който е възприема Европейската комисия по отношение на оформянето на самия текст и на структурата му, затова бихме искали в общи линии той да се запази. А, превесваме целта, която си поставя и нашата работна група и за да и се надяваме по време на ирландското председателство да се постигне съгласие между трети институции. Благодаря. Благодаря ви много за изказването и сега господин Франко като докладчик за заключителни думи. Разбира се, господин председател, ние никога не сме имали за цел да отслабим текста изслушах много внимателно и добре разбрах коментарите на колегите. Много интересна беше и презентацията от Економическия и социален комитет за въздействието. Разбира се, ние ще е, търсим решаване на проблема. За въпроса за горите – аз действително показах много интерес към тази тема, както и темата за морската среда. Както казах, текстовете в превод са налични само от понеделник, включително на английски. Благодаря на всички, е, които е, подадоха изменения и които се отнасят с разбиране. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Срокът е за подаване на изменения 25 марта в Комисията по околна среда. Ще гласуваме на 24 април в пленарна зала. Текстът ще влезе най-вероятно през месец юни. Благодаря за проведения дебат и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред начините за, за, за а, защитаване на потребителите и околната среда от емисиите на въглероден диоксид. Докладчик е Томас Умър. Даваме му отново 5 минути. Трябва да приключим точно на време. Виждам, че много колеги искат да се изкажат по темата. А, може би излизащите, ако провеждат своите дискусии извън залата, ще дадат достатъчно възможност на докладчика да започне презентацията си. Благодаря, благодаря господин а, председател, благодаря на колегите за подадените изменения. Няколко стотици са те. Има отделни моменти, където се очертава възможността да постигнем а, устойчиви компромиси и съответно достатъчно голямо а, мнозинство. А, примерно дългосрочната цел 2014-2017 година да се е, постигне е, цифрата 50 до 80 грама е, емисии на километър. Това ще даде възможност и на производителите на коли да отчетат съответните изисквания и да работят в тази посока. В такъв смисъл трябва да се вземат предвид и енергоносители, електрически автомобили и така нататък. Втората тема са така наречените суперкредите. Суперкредитите а, са базирани на цифрата 2 до 4 грама на година. Тези суперкредити могат да бъдат спестявани. Това за нас е много важно да постигнем като цел защото а, би било много жалко спестените кредити да не могат да се използват след 2020 година. Предлага се и начин на изчисляване, като се приравнява колата към базов модел – и се поставят определени прагови стойности. Примерно 50 грама се, CO2 е, се признават само за 50% от максималната максималната емисия от 60 до 80 грама. Тоест, да определим граница между 20 и 23 грама. Тоест това би балансирало а, разликите между а, 2016-2023 година и със сигурност би ограничило производството на нови а, автомобили 10,5% нови автомобили бяха пуснати на пазара през последната година. Това е доста голяма цифра. Следващата тема е тестовият цикъл. Разбира се, потребителите би трябвало да имат по-добра представа за реалната ситуация на пътя. Така че а, би било чудесно да има глобален а, тестови цикъл, който да а, въжи по цял свят. И за потребителите в всяка държава да въжат едни и същи стойности. Това в момента още е трудно, защото подобни подобен цикъл може да бъде въведен. И ако такъв фактор бъде въведен, трябва той да бъде напасван на променящите се гранични стойности, например в момента от 95 грама на литър. По отношение на екологичните нововведения. Тук фактор е времето границата би трябвало да бъде от а, грам и за сега има едно едно единствено одобрение за немски производител. А, така че може да се от очаква в рамките на 2-3 месеца да получим отговор да или не от комисията, а, да не бъде неограничен този срок, както до сега. Следващият въпрос, имаше много изменения, това е а, въглеродният отпечатък. В а, САЩ, например, има такава граница. Аз не смятам, че това е подходящо а, за автомобилите и не смятам, че а, едно увеличение на въглеродния отпечатък а, това би означавало, че ще се вдигнат допустимите граници за въглероден диоксид. Това, например, би се постигнало чрез увеличаване на междуосовото разстояние при леките автомобили. Това ще означава обаче, че а, ще колите ще бъдат по-дълги, паркингите трябва да са по-големи, гаражите трябва да бъдат по-големи и това ще изисква много повече площ. По-скоро смятам, че трябва да се ограничава масата на автомобилите, което ще ограничи разхода на, на бензин. А, и това очевидно е ясно за целия свят, освен за САЩ. През април сме предвидели две срещи на докладчиците в Сянка. Надяваме се да изработим компромисни предложения. Благодаря, господин Умер. Сега дам думата на докладчиците в Сянка. Мари Паридо, Крис Дейвис, Ребека Хармс, Мартин Кенедън. Сабине Вилц и господин Роси. Кархайнц Флорен също иска да се изкаже госпожа Лепаш, Йолайнен и Анна Росбах. Забравил ли съм някого? Госпожа Росбах ще говори от името на господин Кенеден. Ще помоля колегите да се придържат към изискването за две минути продължителност на изказването, иначе няма да успеем да се вместим в времето. Марио Белдо. Благодаря, господин председател. Внесените от колегите изменения потвърждават заложената цел 95 грама въглероден диоксид на километър от 2020 година. Това вече е заложено в регламент 443 от 2009 година. Това означава, че европейското автомобилостроение има ясно поставени цели и може да планира своята дейност, за да ги постигне. А, въпреки това обаче, то се отнася до системата на суперкредитите, мисля, че възгледите са много различни. Моите предложения за изменения са насочени към постигане на баланс между заложената цел 95 грама на километър и стимули за производителите – е, които, чието автомобили силно съкръщават е, е, емисиите. Мисля, че тази система за стимулиране насърчава автомобилите, които дават емисии под 95 грама. Така ще постигнем и целта за процента на новите автомобили и мисля, че това ще даде добри резултати и предвид на предложенията на някои колеги. Трябва да видим какво става, ако въведем една система за спестяване на суперкредити с заложената цел 95 грама. Трябва да се направи преглед на цикъла за а, пробега на автомобилите, защото а, е, трябва да, тя да е реална и трябва да сме внимателни и трябва да въведем такъв а, цикъл на изпитване, че да можем да даваме надежни стойности за разхода на гориво и другите показатели на, а, е, на гражданите, на потребителите. А, има а, заложена цел, която влиза от 2020 година. Не знам дали е постижима, трябва да има някакъв преходен период. А, накрая целта за 2000 е факт. И сега е трудно да се каже докъде може да продължим да намаляваме емисиите. Мисля, че не е разумно да се поставя нова цел. По-скоро трябва да разглеждаме един а, набор от а, стойности за намаление, примерно някакви коефициенти като коридор, които да ни доведат до тези 95 грама, Европейската комисия трябва да разгледа сегашното актуалното състояние на пазара на автомобили. Крис Дейвис. Приветстваме подкрепата за подобряване на законодателната база и особено предвид на подкрепата от колегите от ИМКО, мисля, че сме доста прогресивни. Имаме 75% подобрение на разхода на горива, бензин и дизел а, това е добра вест а, и за гражданите, и за околната среда, защото естествено това означава 15% намаляване на емисията на въглероден диоксид, което е значително като обмен и а, обем и, и трябва да продължаваме по същия нататък. Мисля, че е важен сигнала към производителите на двигателни уредби, защото в голяма част от иновацията при тях се тласка именно от нормативни изисквания. И мисля, че не бива да се плашим. индустрията преживява трудни времена, ниско е търсенето и има доста празен капацитет. Тези въпроси трябва да се решат по някакъв начин но също време, но през големите, е, през изминалите години е, по отношение на иновациите нещата се развият много добре. Ако ние не ги изисквахме, е, щеше да бъде много по-зле, включително и по отношение на економическия спад. За 95-грамовата цел. Искам да подкрепя идеята за въвеждане супер кредити. Това трябва да насърчава инновациите, но все пак не смятам, че трябва да ставаме някаква горна граница. Просто да имаме индикативна цел на този етап за 2025 година, както казаха моите колеги, искам да се затегнат изискванията по отношение на а, изпитвателния цикъл при, за проби, при реален пробег на автомобила, защото иначе ние просто насърчаваме или поне позволяваме да се манипулират данните и да ни лъжат с тях. А, мисля, че няма а, лечен, лесен начин да се измъкнат а, от изискванията. Да на, напротив, има доста затегнат режим и бих искал той да стане малко по-гъвкав. А в предходната нормативна база ние дадохме впечатлението, че хората могат да избират дали да се определят таваните по маса или по общ въглероден отпечатък. Но трябва да видим какво правят американците. Ще се върнем пак на идеята, че трябва да се ползва в голяма степен концепцията за въглеродния отпечатък а, отпечатък. Благодаря много на колегите за а, съдействието и ще продължаваме да работим с голям ентусиазъм заедно. Благодаря. Благодаря, Ребека Хармс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тази тема се връща отново и отново. на регламента за въглеродните емисии на леки автомобили. от името на моята политическа група и целта а, за намаляване на емисиите до 2020 година съм внесла е, изменение и смятам, че въздействието, оценката на въздействието от страна на комисията показва, че една цел от 25 грама на километър е възможна и по-високата цена на гориво за километър би била а, компенсирана от економията на гориво. Знам, че моята позиция е позиция на мълцинство, но знам също така, че съществува такава оценка на въздействието от комисията и целта от 95 грама на километър от гледна точка на защитата на правата на потребителите и а, възможността да изберат економични а, автомобили не е оптимална, защото може да се постигне много по-добър резултат. За 2020 година сме предвидили по-амбициозна цел, именно 60 грама на километър. Смятам, че с по-амбициозни цели ще допринесем, ще постигнем по-голяма степен на нововъведение в автомобилната промишленост. И по този начин средносрочно ще гарантираме конкурентоспособността на автомобилната промишленост по-успешно, отколкото с мерки за опазване на климата или с стимулиране на по-ефективни технологии по суперкредитите. Аз съм на мнение, че те не са ни нужни. И след 2020 година автомобилният пазар ще бъде доминиран от конвенционални двигатели. И смятам, че е много важно амбициозното реализиране на целите и не бива да оставяме възможности за а, измъкване. А, тези суперкредити биха разводнили доста поставените цели. И смятам, че би било интересно да обсъдим измененията в кръга на докладчиците в сянка, защото някои от измененията в действителност биха довели до една економия от 20% при конвенционалните двигатели. По отношение на тестовите цикли, смятам, че има такива. А, извинявайте, искам само да довърша. Тези цикли за тестване могат да бъдат въведени. А, Европейският съюз по отношение на защитата на потребителите а, смятам, че по-скоро ги мами. Благодаря. Сега давам думата на Ана Роспах. Благодаря. Ще се опитам да говоря на английски. Целата, целта за мисиите, ние сме съгласни с докладчика. 130 е, грама предложението на комисията 2015 и 95 от 2020. За нас това са достатъчно амбициозни цели и освен това е, индустрията приема, че те са относително постижими. Приветстваме предложението на, на докладчика да се отвоят първоначално предложените намаления за емисиите. Също отхвърляме измененията, които заличават предложенията на комисията да намали да се намали бремето за намаляване на емисиите е, от производителите до 2020. Има подадени изменения за изключения за някои производители за въглеродния отпечатък, считаме, че това противоречи на регулаторната рамка. Тестовата процедура Ние сме за това да се въведе нова световна е, хармонизирана процедура за изпитване на МПС, но трябва да бъдем много предпазливи, защото трябва да се е, направят много важни изпитания, което не е толкова лесно в е, подобен економически е, климат. Новата процедура може да застраши по този начин постигането на цялата цел до 2020. Благодаря. Сега давам думата на Карл Флоренс. Благодаря на Томас Умър и съм доволен, че той е готов на компромиси. Не искам да се впускам в дискусия грам повече или по-малко. А, ще се върна на позицията на комисията. Това, което комисията направи в а, последните години а, и строгите правила, наложени на производителите, и когато си дадем сметка колко слаба е тази директива за леките автомобили, се питам каква е била целта или комисарите са били поставени до стената, а, или нещо друго се е случило. А, производителите трябва всяка година да спестяват по 1,7% въглеродни емисии. А, производителите на автомобили а, са доста по-облегчени смятам, че те могат да постигнат доста повече. А, по отношение на цикъла на тестване, искам да попитам комисията кого чака. Не, моля ви, не казвайте, че чакате да се приеме е, един тестови цикъл за цял свят. Вие сте е, законодателите и крайната инстанция. Не бива да щадите толкова производителите на автомобили можем да бъдем много по-честни и колегата Харм се права, че ние мамим хората с цифрите, които е, им предлагаме. Е, критериите могат е, да ви изправят косата. Разбира се, че целите трябва да бъдат изпълними, разбира се, че критериите трябва да бъдат съпоставими, но скъпи представители на комисията, мисля, че трябва да положите малко повече усилия и да не обръщате толкова внимание на грамовете, а по-скоро на нововведенията, защото нямате критерии за нововведения, които сте предложили. Благодаря, Карец Флоренц. Е, сега Корин Лепаш. Мерси, е, мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, че започна този дебат и се опитва да намери компромиси в измененията. Искам да се спра на необходимостта да има дългосрочна предвидимост за производителите на МПС. Смятам, че трябва да съчетаваме интересите с, за опазването на околната среда, на потребителите и на производителите. За това Смятам, че трябва да има и цели формулирани за след 2020 година. Те трябва да бъдат достатъчно амбициозни. Давам изменение за 100 грама в такъв смисъл CO2. Е, Второ, е, считам, че супер е, кредитите са затруднение, защото в момента те намаляват целта за редуциране на емисиите. А процедурата за изпитване абсолютно е необходимо да се преразгледа тя и то възможно най-скоро. Защото определено е, настоящата система не отразява реалното е, състояние на нещата. Потребителите купуват е, коли, които всъщност не отговарят на критериите, които са им били е, представени. Целта за намаляване на емисиите е много е, удачна. Тя ще намали и потреблението на гориво. А да се използва обема на двигателя или масата като критерий или е, евентуално е, отпечатъка, по-скоро би следвало да предпочетеме критерия въглероден отпечатък. Благодаря. И... Благодаря. Благодаря, Йолайнен. Благодаря на докладчик. А, тук се очертават а, едни линии на поведение, около които можем да се обединим в комисията и по-късно в пленума. Смятам, че целта от 95 грама до 2020 година трябва да бъде фиксирана но не смятам, че правилата трябва да бъдат променени а, по средата на периода и смятам, че тези 95 грама ще доведат до нововедение. Важна е дългосрочната цел. Подчертахме го няколко пъти и Марио Парило предлага да има спектър, защото не е ясно коя технология ще се наложи в крайна сметка. А, с а, оценката на въздействието може да се стигне до компромис. Суперкредити трябват ли ни или не? Принципно я съм на мнение, че не са нужни и ако се въведат, трябва да бъдат доста ограничени и не трябва да бъдат за повече от 2 грама възможни за компенсиране. Важно е, че индустрията има нужда от стимули, за да пусне нови автомобили на пазара, а когато се възползват от суперкредитите, ще а, получим автомобилите, които се показват по изложенията. А, те ще влязат в движение по нашите улици. Цикъл на изпитване е възможно най-кратък срок, съгласна съм а, дали да използваме въглеродния отпечатък или а, жизнения цикъл. В действителност при електрически автомобили или водородни а, мотори а, имаме нужда от нови методи на измерване на емисиите на тези автомобили. Не можем да измерваме както до сега отработените газове. Така че това, което колегите ми споменаха, дали ще се използва а, алуминий, стомана или карбон, а, се отразява на въглеродния отпечатък. Така че имаме нужда от нови механизми за оценка. Благодаря. Благодаря на Йо Лайнен. С това приключваме обсъждането по отношение на цикъл на изпитване. Трябва да обсъждаме по-нататък този въпрос. Аз самият а, карам а, автомобил, който принципно трябва да харчи 5 литра на 100 км, дори когато използвам ограничител на а, скоростта или подавам равномерно газ, не мога да падна под а, 6 литра и половина. Това са 30% повече, отколкото са а, заявени от производителя. И смятам, че тук трябва да се намесим в цикъла на изпитване и трябва да го а, приближим към реалната ситуация, защото действително тук става въпрос за измама на потребителите. В този смисъл се нуждаем действителност от цикъл на изпитване, който да отразява реалния разход на гориво. Дали той ще се прилага по цял свят, ще предстои да видим. Една точка остана незасегната. Ако говорим за конъюнктурна програма не само за околната среда и за автомобилните производители, се нуждаем от е, подходящо данъчно законодателство в Европейския съюз. Дори ако един автомобил се води електромобил в една държава, а няколко километра през граница а, е, се води като нещо друго, смятам, че законодателството не е достатъчно добро и тук трябва да се предприеме хармонизиране на данъчно данъците за автомобили в Европейския съюз. И това би била най-добрата програма, която можем да желаем. Тоест трябва да създадем подходящи рамкови условия и трябва да се намесим в областта на данъците, ако искаме да дадем правилните стимули, защото а, потребителите реагират най-силно и най-пряко на данъците. По отношение на суперкредитите, а, сега имаме тази възможност, която се предлага от законодателството. Самият аз бях а, голям привърженик на суперкредитите, защото си представих, че това ще е една възможност бързо да се разработят альтернативни двигатели. За съжаление, а, сега сме доста далече от а, тази ситуация, така че а, аз внесох предложение за поставяне на таван на тези суперкредити. А, така че да не могат да се извършват злоупотреби и да бъдат поощрявани у нези производители, които се стремят към границата от 25 грама на километър. Смятам, че не бива да подкопаваме тази цел. В този смисъл съм много любопитен какво ще бъде развитието. Господин Умер протегна ръка за постигане на компромисни решения. А, за сега смятам, че обсъждането в другите комисии също отиват в положителна посока. Имаме още едно изказване от Юдит Меркес. Сега давам думата на нея. Заповядайте. Благодаря много. Вчера гласувахме в комисията по индустрия. И аз очаквах комисията по околната да даде малко повече конкретика по доста от темите за методите за тестване. Аз чух от комисията, тя признава, че начинът по който се управлява тестването не е, е много добра, добър и трябва да има гъвкавост. Освен това, в тези методи е позволено да избирате в един обхват от 10%, което всъщност е проблем. Не е ясно и в държавите членки още се осъществява контрола също така, не знам дали тук му е мястото, но той трябва да се реши този въпрос. Сега за суперкредитите понякога е необходимо по-голяма гъвкаво, защото те не винаги работят, не действат както си е, очаква. Аз мисля, че една друга система за а, е, еталониране която да може да се прицелва към средната за пазара стойност и съответно вие да можете да се оцените дали трябва да, дали вашите резултати са движат нагоре или надолу, би била по-добра. А, мисля, че предложеното от комисията не е достатъчно гъвкаво. Такава е една система, където да има плюсове и минуси, ще може по-добре да способства отчитането на реалното място на пазара. Мисля, че в а, а, сектора има нужда от повече иновации. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Much, uh, chairman, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че няма да се разпростирам Говори се за дългосрочните цели. Тук е добре да отбележим колко ползи постигнахме от залагането на целта за 95 грама. Вярно, вярно, че повече време бе необходимо за постигането и очевидно от предвиждането, но това помагна, помага а, и днес на индустрията да се движи в правилната посока към а, то дава някаква сигурност на индустрията, че целта няма да се променя. А, трябва да, дължим, да, да дадем дължимото на индустрията за това, че около 3% годишно се намаляваха емисиите. За суперкредитите е, комисията е, публикува един неофициален документ. А, е, ще го въобще накратко. Смятаме, че създаването на банки е много лоша идея. А суперкредит ще нали, наистина за да действа като стимул на пазара, а, трябва да залага едни твърди прагове и да не допуска средства като суперкредити да подронват тези твърди иначе цели. И, мисля, че съвсем ясно са изложени тези изисквания към режима в неофициалния документ. За процедурите за тестване също сме пуснали неофициален документ. Там се описва действията на Европейската комисия по отношение на подобренията, що се отнася до световната хармонизирана процедура. Смятаме, че тя може да се приеме 2014 и да влезе в сила 2017. Няма причина да се отлага това подобрение, което ще подобри, информа... подобри информацията за, подоб... за потребителите, както и самата тестова, тестова процедура. Това е ясно и самия брой на изказали се в тази посока е кръсноречив, наистина има нужда да се подобри процедурата за тестване. Сега за иновациите искам да кажа, че има четири заявления, които са подадени. Едното е одобрено, другите три се обмислят. Процедурите според нас действат добре. Все пак има дискусия, консултации с съответните партньори за подобряването на ситуацията и смятаме, че за сега процесът действа добре и не бива да го а, разбутваме. А, още няколко изказвания за оценката на въздействието за целия полезен живот, за а, въглеродният отпечатък, за масата и така нататък. Има няколко проучвания, които а, сега са на дневен ред. Ние проучваме въпроса. Някои а, от проучванията са а, готови, други не. Тоест това е, е част от нашата работа в момента, която смятаме за изключително важно, когато говорим за залагането на цели. Благодаря. Благодаря. И накрая давам думата на докладчика да обобщи изказванията на колегите и им дали вижда възможни компромиси. Благодаря, господин председател. По отношение на начина за изпитание. Хубаво е комисията да опита нейните решения да се прилагат по цял свят. Защото не е особено добре за един производител, когато продава на различни континенти, да минава през различни тестове. А, най- важното изискване е да бъдем, да бъдат честни и не можем да се съдим на производителите, че използват възможностите и вратичките, които му оставя закона едно а, падане на, от 130 грама на километър на 95 е а, доста повече от а, процент и 7, както твърдеше моя колега Лоренц. А, по отношение на ограничаването на суперкредитите, мисля, че можем да а, постигнем съгласие и можем да кажем, че до 2020 година а, искаме да постигнем най-амбициозната цел на света и за това се нуждаем от оценки на въздействието, а, така че да можем заедно да определим дали ще се ориентираме на емисиите въглерод като единствен критерий или ще имаме нужда от други. А, това би означавало, че 20-30% от въглеродния отпечатък ще са в процеса на производство на автомобила, а остатъкът ще бъде по време на полезния живот на автомобила. И трябва да обсъдим въпроса дали да проведем тези, да, направим тези изчисления и всички други вредни за околната среда газове. Смятам, че не трябва да, да променяме целта. смятам, че суперкредитите и стимулите за иновация ще бъдат ограничени, както говорихме, и се радвам на следващите разговори и обсъждания с колегите. Благодаря на докладчика. С това стигаме до края на нашите обсъждания. Ще говорим за тази тема до 24-25 април в нашата комисия. Тогава ще гласуваме този важен доклад защото а, тук става въпрос както за промишлена политика, така и за политика за околната среда. И от а, нашите добри решения зависи дали ще подадем положителни, конструктивни сигнали. От а, нашите решения зависят много работни неща в Европейския съюз. А, но също така опазването на околната среда и а, опазването на климата са важни фактори. А, така че това са също така важни а, цели за Европейския съюз. А, един колега каза, че не могат да се мерят отработените газове, когато а, се изпитват а, електрически автомобили. А, но от друга страна трябва да имаме предвид, че ако за зареждането на един електромобил се използва електроенергия, произведена от въглища, то едва ли сме постигнали целта а, до 2025 година, споменат от нашите колеги. Така че трябва да имаме предвид цялата верига. Може би трябва да включим производствените разходи или емисии и трябва да обърнем внимание на ефективността при производството на автомобилите, енергийната ефективност на производството и а, всички тези емисии би трябвало да бъдат отразени в едно ново законодателство и при разработването на ново предложение от страна на комисията. А, може би през юни ще гласуваме този доклад в пленарна зала, с което достигаме до края на дневния ред за тази сутрин. Още веднъж обръщам внимание, че не по своя вина, а заради а, церемонията, а, свързана с новия папа. Съветът на председателите се провежда днес, така че нашето заседание ще се забави, за да могат членовете на нашата комисия да участват поне в първата част на съвета. Така че нашето заседание ще започне с гласуване в 4 без 15 часа и ще продължим след гласуването с доклада на колегата Гленис Уилмърт. Освен това, ще имаме друг гост, господин Таяни. Той ще вземе отношение по въпроса за бъдещето на автомобилната промишленост. Ще му задаваме въпроси и очакваме от него отговори. Надяваме се да се стигне до конструктивен дебат и да заведем подходящите въпроси и да получим удовлетворителни отговори. Всички сте най-сърдечно покани да участвате в това обсъждане. А докладът Бертолуци а, ще бъде последната точка от нашия дневен а, ред. А, а, и имаме 40 5 минути ще имаме на разположение за този доклад до 19.45 часа. А, така че асистентите, които присъстват тук, трябва да информират а, своите шефове за тази промяна в дневния ред. А, пожелая на всички приятна обедна почивка и ще се видим в 15.45.